2012 година, съгласно член 3 алинея 2 от правилника. Имат право да запазят поста си при положение, че няма някакви доказателства за това, че те не могат пълноправно да се възползват от техните права и за това, че а, тяхната длъжност не е отговаря на разпоредбите. Преди да направя други съобщения, искам да спомена две неща, които заслужават вашето внимание. Ние станахме свидетели на едно много брутално престъпление срещу училище в Италия. Училището се казва die beide selbst an Маурилио Фалконе. Той и жена му бяха жертва на бомбен атентат преди 20 години и сега след този атентат пред няколко дни Мелиса на 16 години беше убита и друго момиче Вероника се бори за живота си в момента. Има и други млади момичета, които са били много тежко ранени вследствие на този бомбен атентат. В момента не знаем подробностите около бомбени атентати, какви са подбудите за неговото извършване. През последните месеци ми се случва да изпадам все по-често в неудобната ситуация да съобщавам за смъртта на млади хора и деца. Има едно написано правило, че престъпниците трябва да избягват убиването на деца и младежи. Това е правилото, към които са се придържали всички престъпници до сега. Но виждам, че в последно време престъпниците престъпват а, това правило. Независимо било то от религиозни политически или други подбуди. Деца и младежи стават жертви на а, атентати. И мисля, че всички сме на едно мнение, че такива хора заслужават нашето презрение. Хора, които са способни да извършват такива престъпления. wir sind deshalb in unseren gedanken bei den familien und bei den Искам да кажа, че ние се присъединяваме към скръпта на семействата и близките на жертвите след на атентата. Стискаме палци на Вероника, за да може да се пребори за живота си. Също така Искам да кажа, че трагичните събития имам предвид земетресението, което разтърси Северна Италия, Емилия, Румания. Този район беше засегнат много тежко и най-вече Емилия. 7 души са загубили живота си, съгласно последните статистики. Много са тежко ранени, над 3000 са без покрив над главата си. Тези хора заслужават нашата солидарност, нашата съпричастност. Но нека да кажа нещо на италианския народ. Като виждам картините от последните години, като виждам картините от това, което се случва в Емилия Романа и това, което се случва след бомбения атентат, виждам колко солидарни са хората в Италия и искам да кажа, че ние се присъединяваме към техния национален, тяхната национална солидарност в такъв тежък момент. Благодаря. И така, следващите съобщения. Искам да ви кажа, че отправих писмено шановище към съвета и комисията и ставаше въпрос за назначаването на 7 члена на управителния борт на Европейската агенция за защита на, на храните и съгласно член 25 на регламент 808-2002 година се